Dear colleagues, Скъпи колеги, можем бавничко да започваме. От самото начало на заседанието ни бих искал да приветствам сред нас група стъжанти от Прага от университета по европейска администрация. Те са тук сред нас, за да видят как работи нашата комисия. Uh, item one of our agenda. Uh, Точка първа от дневния ред. Предлагам следните промени точки 15, 16, 18, 29 и 30 се отлагат. Точка 31 ще бъде гледана след точка 28. Има ли възражения? Не виждам такива. Приемаме дневния ред на настоящия му вид. Точка 2. Съобщение на председателя. Бих искал да ви информирам за решенията взети на заседанието на бюрото и на координаторите на нашата комисия. Заседанието се проведе на 2 октомври. Господин Любретон е назначен за докладчик по защитата на привилегиите и имунитета на госпожа Елеонора Форенза. Господин Кризогонос бе определен за докладчик по доклада за мониторинг на прилагането на европейското законодателство, годишния доклад от 2016 година. Аз за... ще подпиша съвместно писмо на Юри и Либе писмо до Комисията и съвета за рационализиране на европейското гражданско право и правото в областта на обежищата, както и инструментите в областта на миграцията. Това са решенията от заседанията на координаторите. Точка трета – одобрение на протоколите от заседанията. Ако не получим възражения до края на днешното заседание, протокола от заседанията от 19 и 20 юни – от 12 и 13 юли и от 7 септември ще се считат за одобрени. Продължаваме нататък с точка четвърта представяне на доклада на Генералната дирекция за парламентарни изследвания относно искове за реституция на заграбени произведения на изкуството. Сред нас е господин Матиас Велър, който ще представи проучването си по трансгранично а, реституция на заграбени произведения на изкуството в рамките на въоръжени конфликти и войни. Ще дам думата на господин Велер. Сега заповядайте. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на комисията. Благодаря ви за тази възможност да ви представя основните заключения от проучването за реституция на заграбени произведения на изкуството ще разгледаме и европейската добавена стойност, която може да се постигне чрез законодателна дейност от страна на ЕС. Малко встъпителни думи относно проучването. Относно статуквото, то беше нашата изходна точка. Първото, което искаме да споменем в това отношение, е, че има незаконна търговия в широк мащаб, но не разполагаме с конкретни данни, защото проблемът е свързан с престъпления, които се извършват на черния пазар, което означава, че нямаме надежни данни и цифри. Постъпва много информация по непреки канали, че съществуват значителни проблеми и има основание за безпокойство. От ФБР, от Интерпол постъпва информация, от Съвета на Европа, от Европейската комисия и в информацията, която се подава, се говори за това, че тероризма все повече се финансира чрез търговия на заграбени произведения на изкуството. Всички всичко това а, се регулира посредством мерки на публичното право, но от други области, в които изпитваме затруднения, знаем, че най-добрият начин за справяне с подобни трудни проблеми е да се използват съвместно публични е, мерки от публичен и частен характер – ето защо предлагаме следния подход. Да има мерки от публичното и частното право. Необходимо е да направим много повече по отношение на частноправните мерки. Те са изключително необходими. Какво означава това? Частноправните мерки се базират на искове по смисъла на гражданското право и в случая имаме предвид най-вече искове за реституция. Това са трите основни точки, които съм сложил под точката за статуквото. И бих искал да направя следните препоръки. Всички те имат за цел да се подобри гражданско-правната система, исковете за реституция на заграбени произведения на изкуството и стоки от сферата на културата. Първо, международната юрисдикция. Това означава, че трябва да се определи кой съд е компетентен в случая, в който имаме външен елемент – Брюксел 1А е регламента по смисъл на европейското законодателство, който се занимава с тази сфера. В последната си версия се въведе нова разпоредба за, рес... за искове за реституция на заграбени произведения, или това е член 7.4. Има обаче някои технически проблеми при прилагането на член 7 номер 4 и затова е необходимо регламента да се преразгледа, за да избегнем допълнителни проблеми. Остава на ваше разположение, ако имате допълнителни въпроси. Към момента ще спра до тук, но това, което исках да кажа е, че трябва да се подобри тази разпоредба. На второ място, Нещо, което не е пряко свързано с нашата тема. Имунитет за собственост от стран в сферата на културата, която е дадена на заем на държавите членки. И в случай, в който има спорове. В случай на отдаване под наем на подобно произведение на изкуството от страна на една държава членка на друга, се прилага така наречения правилник за неиземване. Този правилник се определя от правната уредба на съответната държава членка, което представлява проблем за ищеца, защото този правилник има за цел да осигури обществения достъп до произведението на изкуството в приемащата държава. Дава се публичен достъп до съответната стока от сферата на културата, което означава, че имаме добра политика в това отношение, но това, което искам да кажа е, че този правилник трябва да бъде балансиран. Трябва да се вземат предвид интересите на а, ищеца. И много от правениците, които се а, прилагат, трябва да бъдат хармонизирани на европейско равнище. Това може да се направи в контекста на един друг инструмент на а, вторичното европейско законодателство или това е директива 2014-60 повръщането на обекти от сферата на културата, които са били незаконно иззети от територията на държава членка. Тук не се разглежда въпроса за имунитета, но се дава, но ако изменим този инструмент в този смисъл, бихме могли да предприемем стъпка в правилната посока. На следващото място избора на приложимо право. Възниква въпрос, кое вечно право трябва да се прилага в съответния казус. Не искам да се впускам в дълга правна дискусия за частното право, за публичното право, но има а, предложение да се а, избере едно конкретно право, което да се прилага в случая с обектите от културната сфера. Имаме примери с правната рамка на Белгия, например. Така че в това отношение предлагам да се хармонизират правилата за приложимо право към а, а, обектите от културната сфера, да се хармонизират към белгийската правна уредба. Материалното право. Хармонизирането на законодателството по отношение на придобиването, давността и така нататък. Тук винаги се предявяват искове по смисъла на гражданското право, но правната уредба на държавите членки в това отношение е доста различна. Не е възможно да се прилага законодателство с задна дата. Това е предвидено в Европейската конвенция за, а, с основните човешки права, както и в а, а, хартата с основните права. Ето защо евентуално решение би могло да бъде да се насърчат държавите членки да се присъединят към конвенцията УНИДРОА от 1995 година. Някои от държавите членки са а, ратифицирали конвенцията, присъединили са се към нея. Тя урежда по смисъла на международното частно право подобни казуси. Друга възможност би могла да бъде всички държави членки да се присъединят към конвенцията Унидра от 1995 година. Друга възможност. Част от конвенцията Унидра да бъде включена към вторичното законодателство и удачно място за нейното включване би била директива 2014-60. Директива, която упоменах преди малко. Следваща възможност. Включването на правилата за добросъвестно придобиване, на а, културна собственост, включването на подобни правила в а, проекто съвместна референтна рамка в Директива 2014-60, което ще изясни правния статут на подобни правила. Сега ще се спра на един специален въпрос, а именно заграбените произведения на изкуството – от нацистите. Както вече казах, не е възможно законодателството да се прилага с задна дата. Това е предвидено в Хартата с основните права и Конвенцията за правата на човека. Това означава, че не можем с задна дата да уредим въпроса с транзакции, при които се прехвърля собственост от едно лице на друго ако тези транзакции са били законосъобразни към, по смисъла на законодателната рамка, която е действала в съответния период. За да се подобри правното положение в това отношение, имаме няколко възможности. В общи линии предлагаме две възможности. Първата – да се промени търговското право за бъдещи транзакции. Бихме могли да го направим, като приемем директива по въпросите, свързани с продажбата на заграбените от нацистите произведения на изкуството. В подобен бъдещ инструмент, в подобна бъдеща директива би било добре да се а, уреди въпроса за тези заграбени произведения, чието происход не е напълно изяснен. По този начин ще се гарантира, че по-нататъчната търговия с това произведение ще бъде при ясни условия, т.е. страните, които закупуват съответната стока, ще бъдат наясно с происхода Никой не желае днес да закупува заграбено от нацистите произведение на изкуството. Този въпрос трябва да бъде уреден в а, подобна директива, за да може страните по договора да бъдат информирани за происхода на произведението. Втора възможност справедливо а, решение, което не е обхванато от закона. Това е така наречения принцип от Вашингтон за заграбените от нацистите произведения. Какъв е смисъл на този принцип? Целта е да се намерят решения, така наречено, по смисъл на така нареченото меко законодателство – Съгласно принципите от Вашингтон, бяха създадени различни панели, които работят с някои държави членки, сред които Холандия, Австрия, Обединеното кралство и Германия. Всички тези панели се опитват да достигнат до справедливи решения по доста трудни казуси, опитват се да намерят решение на морална основа – и все повече виждаме различни препоръки, които произхождат от а, различните морални виждания. Ето защо в това отношение е добре отново да бъдат а, м, изразени принципите, по смисъла на които да се прилагат моралните принципи, защото те са в основата на тези препоръки. Последната част от моята презентация се отнася до някои допълнителни мерки, които имат за цел да усилят ефекта на мерките, които вече ви представих. Първите допълнителни мерки биха били да се създаде база данни, в която да се съдържат данни от всички държави членки, които да бъдат на разположение на всички останали в Европейския съюз. Данни относно происхода на съответното произведение на изкуството. Много скъпо е и отнема много време да се установи происхода на определено произведение на изкуството, така че когато има информация а, за произведение на изкуството, тя трябва да бъде въведена в подобна база данни. По този начин, по ефективен начин, ще подобрим положението. Може да се създаде съвместна, съвместен каталог и да се регистрират различните произведения на изкуството, Т.е. всяко едно произведение на изкуството, което е било заграбено, ще има един вид паспорт, в който ще е разписан неговия происход. По този начин търговците и купувачите ще могат да са сигурни е, за истинността на това, което закупуват. На следващо място, относно спорваните ам, обекти в културната сфера, е а, е, възможно да се създаде а, механизъм за альтернативно решаване на спорове. да създадем компетентен орган, който да се занимава с този тип спорове. И не на последно място, в дългосрочен план е необходимо да помислим за създаването на Европейска агенция за защита на културната собственост. Тя може да а, прилага централизирано всички тези мерки. И ако позволите, в последния си слайд бих искал да обобщя европейската добавена стойност в това отношение. По първите а, три теми юрисдикцията, имунитета и приложимото право те определено допринасят за увеличаване на европейската добавена стойност, но те са от доста техническо естество и съответно имат ограничен ефект. Важната част, според мен, се съдържаше в точки 4, 5 и 6 предложенията по отношение на материалното право, тези свързани с добросъвестното придобиване на произведения на изкуството, предложенията относно заграбените от нацистите произведения на изкуството, както и допълнителните мерки, които имат за цел – да подсилят ефекта на изброените преди малко мерки. Благодаря ви за вниманието. Оставам на ваше разположение, ако имате въпроси. Uh, much, uh, Много ви благодаря, uh, професор Велер. Преди да предоставим въпроса на колегите за въпроси uh, и на вас за отговори, ще дам думата на господин Кристиансън, който ще ни запознае с основните моменти в оценката на възето. Да, благодаря ви. За мен бе изключително важно да предприема съответните мерки, за да може да се осъществи изследването на е, професор Велер. Е, междувременно вече виждаме какви са заключенията и резултатите са добри според мен, така че това е достатъчно. Благодаря. А това означава, че можем направо да преминем към въпроси и отговори. Оглеждам салата. Не виждам никой, който да желая да задава въпроси. А, всъщност не, извинете ме, господин Фос. Вие е, имате предимство, след това съм аз. Е, първо, благодаря много сърдечно е, на е, професор Велер, макар че е, поради други ангажименти не можах да чуя цялото ви изложение. Е, ние знаем как стоят нещата в Германия във връзка с заграбеното имущество. Има каталози, има регистри на липсващите произведения на изкуството или предмети на културата. И въпросът ми е, след като са изминали толкова много години и част от тези предмети на културата са изчезнали, бихте ли могли да препоръчате нещо, да кажем, на държава като Германия? Какво бихме могли да подобрим? Може би има в крайна сметка фундаментални различия. Предполагам, че е така. В зависимост от периода, който е изтекал от момента на клечкосването или на закрапването. Така че на какво равнище е, сме ние в Германия, дали е, добре се развиват нещата, дали сме изостанали, дали е, може да се подобри положението във връзка с е, предметите на е, културата. Е, да, е, тъй като вие задавате въпроса на немски, аз ще отговоря на немски. Е, как точно стоят нещата в Германия? Германия предприе редица усилия за да покаже, че е една напредничава страна, която осъзнава историческата си отговорност и се опитва да поправи грешките, допуснати в исторически план. Но същевременно има немалко а, загубени предмети на културата и в Германия. Има една фундация в Магдебург, която има филиали и в други федерални провинции, която се занимава именно с тези въпроси. А, работи се на основата на база данни. Проследява се случилото се с дадено произведение на изкуството. Въпросът е, че тези проучвания са свързани с много разходи. Е, те струват много скъпо. И в миналото беше така, и сега е така. Същевременно е, трябва да се съберат и да се сравнят е, наличните данни от различни изследователски центрове, от различни музеи, галерии и така нататък. И след това, след като се обобщат да се вземат е, съответните е, мерки. Е, аз говоря за допълнителни мерки. Да, за да се подобри проучването на местонахождението на съответния предмет на културата, би трябвало на европейско равнище също да се предприемат съответните подобрения в вторичното законодателство или по описаните други начини. Е, Госпожа Бекшерон, позволявам се да се намеся, защото съм по-добре запозната с френското право, отколкото с европейското и в френското право добросъвестният придоби, придобитият произведението на изкуството връща на законният му собственик цената на, на произведението, не и е произведението. И това винаги ме е шокирано. Тоест, ако на обществен търг закупите ем, старинен часовник и се оказва, че той е бил а, откраднат, започвате цената, но не връщате часовника, който винаги ме шокирало. Още по-шокираща, разбира се, е темата за заграбените от нацистите последни изкуствите, което ме притеснява. Но има и друга тема, която мен особено много ме притеснява. Става дума за големия брой африкански последни изкуствата, които се продават по международните пазари на изкуството, които пък нямат особено голяма пазарна стоеност, но имат много голяма културна и морална стойност. И ще ви дам един личен пример. Самата аз подобих един артефакт, който е, има голямо значение в е, някои африкански семейства. Става дума за е, една, една изображение на глава, което ми се стори много красиво, но после се оказа всъщност, че това е артефакт с религионна настойност, който представлява всички е, старешини на семейството и никога не напускат дума, така че се питам как този артефакт е стигнал изобщо до обществен търг и как аз легално съм успяла да го закупя. И ми се струва, че тук има нещо, с което ние на Запад нямаме право да се гордеем. Представете си какво би се случило, ако всичките ни някакво последно изкуството или е а, светини се озоват на пазарите на изкуството в а, Африка. Въпросът е по-скоро от антропологична гледна точка. Не даваме на културата на останалите същата стойност, която даваме на нашата. И се питам дали текстът, който в момента изготвя Европейската комисия, не би следвало да отрази и това измерение, именно това, което заграбваме от останалите. Латиноамериканците много добре успяха да се справят с въпроса за артефактите от преди времето на Колум, които вече не може да се продават без да може да се установи техният происход и много важно това се приложи и с африканското произведение на изкуството. Благодаря ви. Thank you very much for this, uh... Благодаря за този много важен въпрос, който поставя редица важни подвъпроси. Започвам с това, че трябва да изясним значителните разлики в практиката и в законодателството на държавите членки по отношение на добросъвестното придобиване. На европейско равнище няма хармонизация в това отношение и трябва да се предприемат съответните стъпки на европейско равнище. Как точно бихме могли да хармонизираме националните закони? Как бихме могли да постигнем съгласие във връзка с конвенцията от 1995 година, е, юни Друа, е, е, и също времено да запазим и националните традиции в това отношение. И естествено проекторамката, от е, е, референтната обща рамка е, също е един, алтерна... един вариант. Става дума вече за soft law, за меко законодателство. Но именно една стъпка напред към хармонизацията ще бъде решаваща от гледна точка на е, решаването на тези въпроси. Е, струва ми се, че това би е, могло да се разглежда като една стъпка към подобряване на процесите на единния пазар. Друг е въпросът как стоят нещата с заграбеното от нацистите културно наследство или предмети на културата това е вече въпрос свързан с историята на нашата държава, с историческите събития и естествено нещата са свързани и с възможностите за реали... пазарна реализация на подобни предмети на културата. От една страна имаме въпро... стоят съдебните искове, е, които имат законно основание, и от друга страна е, трябва да разглеждаме моралните, нравствените аспекти, в случая става дума за заграбено от нацистите имущество. И още нещо. Вие споменахте африканското изкуство. Тук вече се намесват е, и допълнителни категории, свързани и с е, колониалното минало на една голяма част от африканските държави. На всичко това, естествено, би трябвало да се премисли и на трите равнища и да се предприемат съответните мерки. Струва ми се, че това бяха въпросите и те получиха отговор. Аз също бих искал да кажа нещо по въпроса, свързан с заграбеното от нацистите културно наследство. Институтът в Прага, който се занимаваше с подобни въпроси, би могъл също да бъде един партньор, и то важен партньор, е, при обсъждането на подобни въпроси. И така, благодаря. Още веднъж благодаря много е, на професор Велер и е, на всички, които са допринесли за провеждането на това изследване. И сега преминаваме към Пета точка. Размяна на мнение по темата равновесие между професионалния и личния живот за родители и лица, полагащи грижи. Давам думата на госпожа Бержаран, докладчик. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Извинете. Nous sommes saisis donc pour avis. Сезирани сме за изготвяне на становище по директивата, свързана с равновесието между професионалният и личен въпрос. Водеща комисия е комисията по заедост. Европейската комисия смята, че предложената директива отговаря на нуждата да има по-широк похватен подход относно равновесието между професионален и личен живот, като се вземе предвид развитието на обществото през последните десетилетия. В частност има предвид факта, че има все повече семейства, които се разделят и, които са, и семейства, при които партньори се събират и вече имат деца. Взима се предвид и нуждата европейската законодателство да вземе предвид недостатъчното участие на жените в пазара на, на труда и нуждата да им се осигурят нужните условия, за да могат по-лесно да съвместяват професионален личен живот. За целта се определят минимални критерии за постигане на нужното равенство между мъжете и жените по отношение на шансовете им на пазара на труда и отношението, с което когато те се сблъскват на работното място. Всички знаете, че разликите между заплащането на работното място и съответно между пенсиите, между младежите са много съществени. Освен това, законодателната рамка на европейско и национално равнище предполага малък брой разпоредби, които да гарантират, че мъжете изпълняват своите семейни задължения, както и жените, и трябва по някакъв начин да споделят тези слабости. Ето защо напълно приветствам целите на директивата, чиято цел, между другото, е да се подобрят достъпът до възможности за съвместяване на професионалния личен живот, както и да се увеличат възможностите на мъжете да се възползват от родителски отпуск и по-гъвкав форма на заетост. От тази гледна точка ми се струва действително, че родителският отпуск е изключително важно, т.е. важно е да се разпределя равномерно между мъжете и жените, между бащите и майките, което в момента не се случва поради недостатъчно заплащане на родителският родителският отпуск. Въпросът ми е разликата между да започне драматически отпуск и отпуска по болест. Това е въпрос, който трябва, на който трябва да отговорим. Смятам, че към момента трябва преди всичко да се съсредоточим върху защитата на, жен... на децата и върховният интерес на детето, което трябва да получава грижа от страна и на двамата си родители по равнопоставен начин. Ето защо смятам, че и мъжетичните трябва да разполагат с възможност равнопоставено да участват в отглеждането на семейството. Въпреки и това, се поставя и въпросът за самотните родители и смятам, че от тази гледна точка Европейската комисия гледа много едностранно на въпроса, т.е. целта е да се премахнат неравенството между мъжете и жените при заплатените или незаплатени форми на заетост и да се насърчава равнопоставеното разпределение на отговорността и грижите за децата. Но също така трябва да се вземат предвид и грижите, които се полагат за други зависими роднини. И тъй като директивата действително обхваща правит и лицата, които полагат грижи за възрастни хора или други роднини и предвид застрояването на населението, тези лица, които се грижат за по-възрастни хора, по-възрастни, за възрастни хора или роднини, играят се по-важна роля. Те предоставят не формални грижи, като ежедневни задължения, хигиена, транспорт, изхранване или помощ в контакт с администрациите. Към момента има незапълне, има недостатъчно ясно споредена рамка по отношение на тези лица, предоставящи грижи. Намирането на добро равновесие между личният и професионален живот, според мен, е действително е от съществено значение. Не е нормално хора, които са взели решението да се грижат за близки хора, се оказват незаети и без достъп до пазара на труда. Ето защо трябва да се вземе правите нуждите на тези хора и да се улесни усъвместяването на на лични професионален живот. Но аз смятам, че можем да надхвърлим само тези предложения на комисията. Всъщност смятам, че човека, който прекратява за определен период от време своята а, заплатена заетост, а, за да се грижи за дете с увреждане или друг а, родина с увреждания. Не само, че трябва да получава някакво заплащане за своите грижи, но би трябвало да бъде и пенсионно осигуряван. Много интересни предложения се правят в директивата и оставам на ваше разположение, скъпи колеги, за да чуя вашите коментари и вашият принос по темата. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Mrs. Kaufman. Благодаря, госпожа Кауфман има думата. Благодаря, господин председател. Ще продължа на английски. Тъй като замествам нашия докладчик в сянка, господин Гаспар, е, той за съжаление не може да присъства днес, тъй че ще се наложи да изчета неговото становище – по тази изключително важна тема. Нашата група подкрепя предложението за нова директива, която трябва да е, промени е, директивата е, от. Е, е по тези въпроси е, и ние смятаме, че е, въпросите са от изключително важно за нашата политическа група. Много важно е, естествено, да е, се стигне до съществени промени към по-добро в живота на колкото е възможно повече европейски граждани. Необходимо е, е по-добро равновесие между професионален и личен живот за родителите и полагащите грижи. Близо две години а, а, проучваме въпроса, задаваме въпроси във връзка с тази много важна тема на синдикалисти, на различни институти, на а, организации. Създадохме и работна група, която би трябвало да не само да проучи състоянието на нещата, но и да събере колкото е възможно повече данни за е, различията в това отношение, е, когато говорим за равновесие между професионален и личен живот, между мъже и жени, за е, степента на заетост. И установяваме, че близо 20% от неактивните, професионално неактивните жени всъщност водят именно поради тази причина не са активни, тъй като трябва да полагат да грижат за деца и за други хора в семейството и това води до солидни загуби в БВП на Европейския съюз и на съответните държави. Около 50 милиарда са загубите за един е, определен период от време, е, така че е необходимо при всички положения да дефинираме по нов начин и понятието баланс, е, равновесие между професионален и личен живот, равенство в рамките на заедостта между мъже и жени и да предприемем мерки за реални изменения за постигане на по-добро равновесие. Необходимо е, естествено, е, в рамките на един контролен орган да е, се извърши и е, щателна оценка на въздействието. Трябва да разгледаме специално състоянието в, на нещата по отношение на жени при бременност, отпуски за гледане на деца, родителски отпуск, не само на жените, но и е, при е, други членове на семейството, бащите на първо място. Давам думата е, на колегите за въпроси. Да. Изключително важно е да продължим активно да работим за насърчаване на заедостта на жените и за постигане на по-добро равновесие между професионален и личен живот съществува е, голямо различие е, от е, близо 16% между мъже и жени в това отношение. Още повече, че голяма част от жените всъщност работят на частично работно време. Необходима е гъвкавост в това отношение и трябва да поощряваме едно по-правилно разпределяне на задачите в семейството и съответно е, по-добра професионална реализация на жените. Не би трябвало да оставяме единствено на раменете и на плещите на жените е, грижите за деца и за е, хора, нуждаещи се от грижи в семейството. При всички положения поздравявам предложението. Нещата трябва естествено да се свържат и с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. И съответните текстове да се включат в предложението би трябвало да си поставим за цел по този начин да стимулираме и мъжете да участват в полагането на грижи и същевременно бих препоръчал на, в предложението да се включат и съответните санкции, така че при неизпълнение на задълженията от страна на държавите членки, които би трябвало да предвидят конкретни мерки съгласно предложението. Не виждам други желаящи да се изкажат. Може би комисията би желала да вземе думата. Благодаря, господин председател. На това равнище едва ли имам какво да кажа. Отбелязахме си въпросите и мненията на членовете на вашата парламентарна комисия. В момента продължаваме да обсъждаме предложението на комисията в съответната работна група на съвета по социални въпроси. И аз мисля, че на по-напреднал стадии от работата в парламента вече ще вземем отношение към конкретни въпроси и предложения. А сега преминаваме към е, точки 6, 7, 8, 9. Би трябвало всъщност съвместно да ги разгледаме, но за съжаление е, господин Чамбаски все още е в въздуха. Е, така да се каже, не, не е кацнал и се налага да отложим разглеждането на тези въпроси по които той е докладчик. Е, така че е, сега ще помоля всички, които е, нямат